Dear colleagues, Уважаеми колеги, нека да започнем работа. Първата точка от дневния ред приемане на дневния ред. Ако няма възражения, ще считаме, че проекта на дневен ред се приема без изменения. Следва одобрение на протокола от заседанието от 15 и 16 юни. И тук, ако няма възражение, до края на заседанието протоколите ще се считат за приети. По точка 3 съобщение на председателя имам дълги съобщения. Корекция на позицията на Европейския парламент, прията на първо четане на 5 юли 2016 година, с цел да се приеме регламента за изискванията, свързани с различните видове вредни емисии и типово одобрение за двигателите с вътрешно горене на извънпътната подвижна техника. След постигането на споразумението за лимитите на вредните емисии, парламента прие своята позиция на първо четене на 5 юли 2016 година. Съвместната юридическа и езикова проверка на регламента се осъществи преди пленарното заседание, но една допълнителна проверка от двете институции идентифицира, че има една конкретна разпоредба на член 63, параграф 2, която изисква корекция. Юрист-лингвистите предложиха корекция с цел да се избегне риска изискването в член 63, параграф 2 да доведе до тълкуване, според което комисията трябва да променя законодателството за тракторите, като осигурява гъвкаво за всички трактори, а не само за така наречените тесни трактори. Коригендума съдържа онази част от текста, която е коригирана от юрист-лингвистите на всички езици. В съответствие с правило 231 параграф 3 от правилника за дейността, отговорната комисия трябва да разгледа проекта на коригендум и да го представи на парламента, ако е удовлетворена, че няма грешка или че грешката е коригирана. Коригендума беше изпратен на всички членове на нашата комисия вчера. Ако няма възражения до края на днешното заседание, коригендума ще се счита за одобрен и съответно ще бъде предоставен за разглеждане в пленарна зала през септември. Няколко думи за плана за действие на Европейския съюз относно трафика на е, диви животни. Искам да ви напомня, че ще има работен семинар във връзка с доклада на госпожа Бирдер по темата. Семинара ще е днес от 12.30 до 3 часа в зала АСП 3E2. Е днес имаме превод на 20 езика. Както правим обикновено, заседанието ще се предава по интернет. Точка 4. Съобщение на председателя относно препоръките на координаторите от 31 август. Те са ви раздадени. Ако няма възражение, ще считаме, че препоръките на координаторите се приемат. И сега преминаваме към гласуването. Първото гласуване е свързано с решението на съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Парижкото споразумение, прието по рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Едно гласуване. Ще гласуваме по електронен път начало на гласуването. Петър. EBB is in favor, okay. Е НП е за. Добре. Май всички са за, всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Четирси седем гласа за, един против. Господин Жориньо. Господин Зорино казва, искам да подкрепя текста, но машината ми не работи. Значи добавяме един глас за на господин Зориньо. Преминаваме нататък. Следващата точка Абямо ла драфт мошен for resolution. Проект на резолюция на италиански продължава председателя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 Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 до 32 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 43 на три части. За първата част. Против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се.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 против, проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Това отпада. Всъщност. Votiamo l'emendamento 50. Изменение 57. Данс Бранан за. Против. Въздържали се. Проверка. Авете вотато тути. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, то всъщност отпада, 71 за, против, проверка. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме изменение 67 за, против, въздържали се, приема се.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 Уважаеми колеги, трябва да се върнем назад, защото сме прескочили нещо. Не гласувахме изменение 69. Шестдесет и девет. Извинява се председателя. Трябва да гласуваме по 69. За. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря. Сега гласуваме 78 на Гютеланд. За, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, проверка.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 против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100. Всъщност тук имаме две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, 132, поправя се председателя, за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против,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 против, въздържали се, приема се 139 за, против, въздържали се, приема се 140 за, против, въздържали се, отхвърля се 137 за, против, въздържали се, отхвърля се 138 за, против, въздържали се, отхвърля се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 против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме две изменения 153-157 Б за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 156 разделно гласуване на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме

Гласуваме 158 в две части. За първа част. Против. Въздържали се. Проверка. Авете вотато до il voto è Гласувахте ли край на гласуването? Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приемам, при, проверка. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, Приема се 175 за. Против. Въздържали се. Приема се 174 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме едно 7-6 за. Против. Въздържали се, приема се. Едно седем-осем в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Втора част за. Против. Проверяваме. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Votiamo adesso il 100... Сега гласуваме 1.6... 1.77, извинете.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 Едно 8 181 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно 8-2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Едно 8-4 за. Не. Извинете. той отпада 153 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега, това беше 183. Сега има едно гласуване на блок. Изменение 185, 187, 188, 189, 117, 190, 191, 193, 121, 194, 195, 196, 197, 198, 199. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Сега гласуваме 192 две части. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме едно, две, две, три части. Първа за. Против. Против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 То трябваше да се гласува, иначе ще да отпадне заради гласуването по едно предходно изменение. Now we check. Добре, да про... нека да проверим. You have cancelled A. We have to consider A Okay, we have to vote. Добре, трябва да гласуваме, да. Гласуваме изменение 161. За. И е по-добре да проверим. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега вече гласуваме за окончателния текст. Електронно е гласуването. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Потом виждате. Andiamo adesso a votare... Eh, Сега пристъпваме към следващото гласуване. Становището за втечнен природен газ и съхраняването. Гласуваме по компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За против, въздържали се, проверяваме. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, проверяваме. Avete votato tutti, il е кюзо. Респинто. Край на гласуването. Отхвърля се.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 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, Приема се. 47, втора част. За, против, въздържали се. Приема се. 48, част втора. За, против, въздържали се. Приема се. Сега нека гласуваме компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55, част 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Нека гласуваме сега върху доклада като цяло. Електронно, начало на гласуването. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Приема се. И сега молим колегите, които желаят да напуснат залата, да сторят това без да вдигат шум. Можем да преминем към следващата точка в дневния ни ред. одобрение на, и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства. Уважаеми колеги, този, който желая да напусне залата, моля да го направи бързо. And uh, we start immediately giving the floor. Започваме, давайки незабавно, давайки думата на докладчика господин Фялнер. Благодаря, господин председател. Начало. Може би точно преди е, година беше Дизелгейт. Така в центъра на вниманието се оказа нашата система за одобрение на типовете превозни средства и а, е, липсата на е, надзор на пазара. Но това не е първият скандал от подобен характер. Имало е много случаи преди, в които държавите членки не са вземали мерки, а, за да се преборят с а, липсата на одобрение на типа. Има и друг факт. Измамните устройства или устройствата за измами са открити не в Европейския съюз, а Съединените щати. И е, това по много смущаващ начин и много конфузно ни напомни, че трябва да вземем в ръце ситуацията с надзора на пазара. Затова приветствам силно проекта на комисията, който одобрявам почти изцяло. Предлагам обаче някои подобрения и ще бъде според мен е, много полезно, ако нашата комисия им обърне внимание. Преди да навлезем в детайлите на предлаганите от мен изменения, ще се спра на приоритетите, от които съм се ръководил при изготвянето на доклада. Винаги, когато има подобни скандали, призоваваме за по-строго законодателство и по-строги изисквания към производителите – вместо да се съсредоточим върху това, от което ще дойде най-сериозната разлика, а именно контрола и надзора върху пазара. Ако хората нарушават правилата, които са съществували вчера, укрепването на тези правила няма да доведе до някакво различие. По-скоро различието ще дойде от е, подобряването на контрола. Затова ми се иска да се премахнат възможностите за измама и да бъде постигнато по-еднообразно прилагане на европейската нормативна уредба. Също така е, съм се постарал да предложа изменения, с които да се ограничи бюрокрацията, като същевременно бъде създадена стройна система, която да съдържа гаранции, че няма да има измами. Имам шест е, фундаментални предложения в шест различни области. Е, те са с силно технически е, характер, е, за това ще се спра върху основните предложения. Първо, ясни изисквания за надзор на пазара и също така даване на възможности на комисията да укрепи ролята си и да може да изпълнява задълженията вместо държавите членки, ако те пропуснат да сторят това. Тоест, комисията да може да поема активна роля в надзора на пазара, ако държавите членки се окажат неизправни в изпълнението на задълженията си. Второ, да бъде изградена система на периодични одити. На всеки 5 години да се проверяват одобренията на типа, за да се проверява, че те отговарят на действителността. Така ще се гарантира, че е, автомобилостроенето винаги ще поддържа продукцията си на нивото на одобрението на типа и същевременно ще има по-еднообразно изпълнение на правилата в Европейския съюз. Е, като одита трябва да се извършва от различен орган, е, а не от този, който първоначално е одобрил съответния тип. Мисля също, че ако бъде установена някаква каква нередност, ако бъде установено, че производител всъщност е спаднал под нивото на одобрение му тип, от гледна точка на качество, одитните органи трябва да предприемат и мерки за корекция. Тук малко измествам фокуса в сравнение с комисията. Комисията беше предложила одобрението на типа да се дава за ограничен срок. На мен не ми се иска да възприемам този подход, защото това може да се отрази върху решенията за жизнения цикъл на продуктите и това да има неблагоприятно отражение върху пазара и потребителите. Мисля, че има по-добър начин да се следи спазването на изискванията, а именно чрез периодични ревизии или одити. Така ще бъдат контролирани и компетентните органи. Ще бъде контролирано дали те изпълняват задълженията си. Третото ми основно предложение е да се изясни, че задълженията на държавите членки и на комисията по същество се изразяват в това да се предприемат действия в случай на нередности. Виждали сме в предходни ситуации, че дори когато е имало нередности и държавите членки са знаели това, те не са предприемали кой знае какви действия. На четвърто място спря съм се на въпроса за финансирането на надзора на пазара. Е, тук е, трябва да се имат предвид различните условия в различните държави членки. Някои държави членки издават много малко одобрение на типа, като финансирането на това одобряване е обвързано с финансирането на надзора на пазара. Според мен това е опасна практика, защото може да се стигне до липса на средства за надзора на пазара. Ако давате одобрение на типа, трябва да имате и средства, за да гарантирате достатъчен надзор върху пазара. Държавите членки имат различни схеми на финансиране на надзора върху пазарите си и на това обръщам внимание. На пето място комисията е предложила партньорски проверки е, за одобрението на типа от е, компетентните органи. Мисля, че това е добра идея, но ми се струва, че е важно да се гарантира, защото тази система да не се превърне в огромно бреме за органите за одобряване на типа. В някои държави членки тези органи са ограничени по размер и малобройни като състав. Мисля, че да се водят и втори партньорски проверки в един и същи период, може би не е най- добрата идея. На всеки две години кротък, срокът би бил прекалено кратък. Пет години е по-подходящ срок. Същевременно обаче добра идея би била според мен да дадем възможност на комисията да предизвиква партньорска проверка в по-кратки интервали, а не на 5 години, ако установи, че има основание за такива мерки. И на последно място, само като изброяване, мисля, че трябва да се даде възможност на службите да се конкурират по цени. Нещо, което предложението на комисията не съдържа като идея. Трябва да се види къде обаче те могат да се конкурират и да не се определят таксите така, както е предложила комисията. Защото ако се конкурират техническите служби, това би било от полза за всички и за потребителите. Това са основните направления, в които съм предложил изменения чрез доклада си. Сега тук има специфични средства, превозни средства, които са последни в серията си, когато компетентните органи използват средства, трябва да гарантират необходими необходимото финансово обезпечение, за да могат тези средства да функционират. И в бъдеще трябва да се е, позволи да се извършва наблюдение върху техническите служби, така както и сега правят държавите членки. Мисля, че комисията не възнамерява да сложи край на тази национална практика. Не мисля, че комисията има възражения срещу националните агредитационни органи. Те работят добре и трябва да продължат работата си върху, като контрол върху компетентните е, служби, технически служби. Това са общо взето моите предложения. Очаквам е, коментарите на колегите и да си сътрудничат всички политически групи, за да постигнем по-добър надзор върху пазара при одобрението на типа на превозното средство. Тази работа тук е, ако не по-важна, то толкова важна, колкото работата на специалната анкетна комисия, която разследва случилото се в Дизелгейт. Каквото и да установи тази е, комисия, още по-важно е да се гарантира, че то няма да се повтори. Няма да се повтори това, което е станало. А неповторението в бъдеще на подобна практика зависи от този доклад. Благодаря, госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за позицията му по това досие. Трябва съвсем ясно да кажем, че това досие е предмет на нашето внимание в момент, в който Европейския съюз буквално е поразен от този скандал – Отразил се както върху потребителите, така и върху автомобилостроенето, но и върху институциите и тяхното отношение към законодателството. Говорим за много деликатен въпрос и много се радвам, че комисията е внесла съвсем своевременно този проект на регламент и че ускорила е, работата си върху преразглеждането на сегашната система за тестване на колите, като внесе проект през януари тази година. Нека започнем с положителното. Смятаме, че този проект правилно отразява много от слабостите на сегашната система. Парламентът също е обръщал внимание на тези слабости анкетна комисия имаме, която е създадена специално за да разследва този скандал. Т.е. смятаме, че е много полезно това, че предлаганият регламент въвежда изменения за увеличаване и на независимостта, и а, на контролните функции на техническите служби, както и механизми за да се проверява спазването на изискванията от а, превозни средства, които са в движение. Това трябва да доведе до възстановяване на доверието на потребителите, до равнопоставени условия за конкуренция на пазара на всички пазарни субекти и също така ще има отражение върху околната среда и нашето здравене на последно място. Социалистите и демократите ще е, внесат някои изменения, насочени към следното. Първо, укрепване на контролните функции на всички национални регулативни органи. Смятаме, че редовно трябва да се проверява тяхната работа от новосъздадените структури за изпълнение на правилата и обмен на информация и е, съответно трябва да се налагат санкции за неизпълнение на тези правила. Искаме одитите да бъдат своевременни и периодични – предлагаме е да има одити на всеки 3 години вместо партньорски проверки. Защото когато се установят нередности, трябва те веднага да се отстраняват, а не да бъдат оставени да се развиват до безкрай. Също така смятаме, че проектът на комисията не въвежда достатъчно строги изисквания за резултатите, е, които дължат националните органи за одобрение на типа и е, техническите служби за тестване. Е, трябва да има и е, партньорски, т.е. партньорските проверки не са достатъчни, е, трябва да има обмен на информация, но той трябва да бъде съпроводен с е, одити за това дали резултатите са а, постигнати. Трябва да има също така по-строг контрол за това дали не се инсталират устройства за промяна на показателите. Също така бихме желали ясно разделяне на задълженията. Смятаме, че органите за одобрение на типа не трябва да вършат работата на техническите служби. И от друга страна, техническите служби не трябва да извършват никакви проверки, които са от компетентността на органите за одобрение на типа. Трябва да имат правомощие потребителите и техните неправителствени организации, да има достатъчно финансиране за одобряване на типа и за надзор на пазара, като да се въведе и е, добра система за санкциониране. Трябва целта ни е да бъде реална промяна на това, което прави автомобилостроенето във връзка с отчитането на емисиите. Е, сектора трябва да поеме по-голяма отговорност и е необходимо да има координация между органите в Европейския съюз, като се предотвратява нарушаването на правилата, успоредно с това увеличавайки качеството. Социалистите ще предложате изменения и по някои други въпроси, но тези са основните за нашата политическа група и за това се спирам на тях по време на това обсъждане. Очакваме работата с докладчика и другите докладчици. В сянка целта ни трябва да бъде чрез законодателството си да постигнем реална промяна, за да се стигне до подобренията, които желаем да видим. Благодаря. Господин Ейкхаут за зелените. Благодаря, господин председател. Ами, бях е, изненадан. Мислех, че имаше и други групи преди мен, но ще бъда кратък. Благодаря на докладчика за направените предложения. Много важно е Работим и в комисията, която бе създадена за разследване на случая с неверно отчитаните емисии, но трябва да мислим и за законодателството в бъдеще. Благодарим и на комисията за усилията и в тази посока. Знаем, че е, проблемът е, е съществувал и е тлял е, през годините. Всички сме си мислили, че всичко е наред, но тогава дойде скандалът с Volkswagen и се разбра, че нещата са прогнили. Много сме доволни от проекта на комисията. Разбира се, ще добавим някои теми, светлината на това, което каза и Мериам, най-вече във връзка с контрола. Трябва да се гарантира независимостта на органите, които упражняват контрола. Тук проектът може да бъде усъвършенстван. Честно казано, не съм много удовлетворен от измененията, които предлага докладчикът. Според мен, те ще разводнят това, което предлага комисията. Ако има нещо, от което не се нуждаем, това е разводняване на проекта на комисията. А, имаше някои неща, които вие споменахте в уводните си думи. Казахте, че е, винаги че сега след като сме се надявали, че е, сега след като се е разразил скандалът няма да има административно бреме. Ами това е песента, която пеят производителите. Те винаги се противопоставят е, на е, нови законодателни изменения по този начин и с този довод. Не бива да слушаме това лоби, но господин Фиелнер не е чак толкова крайен. Е, някои от органите, казвате вие, за одобрение на типа не са много големи и нямат многочислен състав. В някои държави те се състоят от един човек тези органи, който само поставя печат. Не бива да бъдем чак толкова жалостиви. Категорично не сме съгласни с това. Също така, това, което казахте за конкуренцията между техническите служби. Ами това беше един от най-големите проблеми. Защото производителите на коли отиват при тази техническа служба, която е най-склонна да им потвърди добри резултати от изпитванията. А подобен туризъм между техническите служби води всъщност до много слаб контрол в Европейския съюз. По тази причина ние няма да подкрепим това, което се опитва да предложи докладчикът. Също така за структурата на таксите. Това е едно от предложенията, които целят да се е, разкъсат прекалено тесните връзки между е, автомобилостроители и технически служби. Е, мисля, че не е добра идеята на докладчика да се разводнят предложенията на комисията и в тази посока. Естествено, Казва се много е, хубаво, че трябва да вземем предвид интелектуалната собственост, обаче ако сме научили някакъв урок, той трябва да е, че най-важна е прозрачността. Да се знае какво става. Няма е, сега нали се казва, е, интелектуалната собственост трябва да бъде запазена. Е, според мен това няма да ни свърши работа, е, защото винаги ще може да се манипулира софтуерът и под този предлог да нямаме достъп до него, за да не разбираме какво става. Това е изменение 5. Изменение 6. Изобщо не го разбираме. Обосновката му е добра, обаче сега non-compliance се променя с уведомяване на компетентните органи. Не. Ако знаете, че има нещо нередно, не трябва да пускате продукта на пазара. А сега какво значи да уведомявате? Е, казвате, не е много хубава колата, обаче уведомявате за това. Органите и те ви отговарят, ами е, сега не е много добра, наистина не отговаря на типа и на неговото одобрение, обаче трябва да направите нещо по въпроса. Един важен момент, и тук пак се връщам на изменение 5, проверките на третите лица са фундаментални. Една възможно най-голяма полука от този скандал беше, че в Съединените щати Агенцията за защита на околната среда се отнася много сериозно към сигналите на трети лица. Има независими трети лица, които могат да дадат съществена информация и органите са, трябва да бъдат длъжни да се вслушват в това, което им се казва. Иначе, просто ще си я караме по-старому. А кризата, ако показа нещо, то бе, че не трябва да я караме по-старому. Мисля, че комисията се е справила малко по-добре, отколкото ни предлага да се справим докладчик. Е е. Благодаря, госпожа Еви, от името на СПД. Благодаря, господин председател. И ние имаме коментари по това толкова важно законодателство – На първо място, ние смятаме, че е важно да има разделение на властите. Дизелгейт демонстрира, че съществува много голям конфликт на интереси между стандартизиращите органи, органите, които одобряват превозните средства и производителите. Този конфликт на интереси трябва да бъде премахнат максимално бързо и трябва да стане много прозрачно кой какво прави. Трябва да се знае кой е доставчик, кой одобрява, кой осигурява техническата инспекция. Всичко това е от съществено значение. Освен това, проверките проверките за съответствието би следвало да бъдат централизирани. Държавите членки трябва да имат възможност да предоставят одобрение на типа, но проверките, инспекциите трябва да са много по-засилени, много по-категорични. Органите, които контролират трябва да си вършат работата както трябва. Кой ще носи основната отговорност също трябва да се определи. Добре е да има и центрове на най-високи постижения, места към които да се обръщаме, когато имаме някакъв въпрос, свързан с пазара, например. Още нещо. Санкциите. Санкциите трябва да са възпиращи и да се прилагат в цяла Европа. Само по такъв начин ще има спазване на правилата. И накрая прозрачността е от съществено значение – особено когато говорим за надзора на пазара и за одобрението на типа. Следователно, добре е да има база данни, благодарение на нея ще можем да имаме по-добър надзор върху пазарите и ще можем да наблюдаваме какво правят третите лица или страни. По някой път те може да не знаят какво се изисква. И накрая, наистина на последно място, как да се финансира надзора на пазара и как да се финансират службите по контрол. Може би това може да стане чрез вноски от страна на производителите. Те могат да плащат някаква част от е, сумите тогава, когато един автомобил се пуска на пазара. Е, едно превозно средство в този случай. Съвместния изследователски център може да играе важна роля, що се отнася пък до одобрението на процедурите. Благодаря, госпожо Еви. Сега искам да попитам дали някой друг иска да каже нещо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, във връзка с а, работата в а, другите комисии. Ние все още разговаряме с а, свидетели, търсим информация нашата работа и работата, която вие вършите по типовото одобрение, е, в известна степен се припокриват. Радваме се, че стигаме до разбирателство за това, че има проблем с това, кого е отговорността затова, що се отнася до одобрението на типа, ние смятаме, че трябва да има много добър надзор на европейско ниво, трябва да има наблюдение на стратегиите, е, свързани с е, емисиите, трябва да се определи точно какво представляват устройствата, които манипулират показателите много е важно двата процеса, усилията, които полагаме на различни места, да се разглеждат като едно общо начинание, за да не се стига никога вече до подобни скандали. Благодаря, казва председателя. Не виждам други желаящи да се изкажат. Давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря за този проект на доклад. Благодаря на всички изказали се за коментарите. Комисията смята, че заключенията в доклада общо взето отговарят на нашите заключения в нашето предложение. Много се радваме, че приветствате и нашите решения. Съгласни сме, че някои стратегии би следвало да бъдат подсилени, стига това да стане по разумен начин всяко едно предложение, което би направило системата за одобрение на типовете по-прозрачна и по-ефективна, ще подкрепим. Естествено, важно е да се намери точното равновесие между задълженията и изпълнението. Няколко коментара е, трябва да направя за, за измененията. Може би това не е точното място, но все пак. Има няколко неща, които ни притесняват с оглед на целта, която преследваме. Първият ми коментар е свързан с финансирането на системата. Има няколко изменения, които говорят за това как да се финансират дейностите по одобрението на типа и наблюдението на пазарите. Ако има нещо, зад което всички стоим, то е, че настоящата структура не е съвършена не е достатъчно добре финансирана и има нужда от мащабни промени. Всички обаче осъзнаваме, че това ще е свързано с съответните разходи и някой ще трябва да ги плати. Иначе ще имаме едно много добро законодателство, но системата пак ще си е толкова неефикасна. Без да задаваме посоката на действие, без да казваме кое е най-доброто решение, мисля, че съществува риск да се прехвърли отговорността за финансирането на системата а, между потребителите и държавите членки. Не чухме днес съвета. Докладчика смята, че отговорността трябва да се прехвърли върху държавите членки, тъй като пазарния надзор е на плещите на държавите членки. Само, че трябва да подчертаем, че тази система не е безплатна и разходите трябва да бъдат поети от някого. Нека да не отслабваме логиката на предложението, само като казваме, че има проблем с финансирането. Има едно конкретно предложение, което казва, че онова, което се финансира от страна на държавите членки, ще може да се възстанови от бюджета на Европейския съюз възосновата на глоби. Това не е удачна формулировка, защото знаете, че глобите никога не са сигурен източник и не се знае какво ще е бъдещето на едно подобно предложение. Така че трябва да се подобрят предложенията, свързани с финансирането. Измененията, свързани с освобождаването от разходи за производителите, тези, тези изменения са, са проблематични тъй като може да се създаде проблеми с отговорността по отношение на типовото одобрение. Има втор набор от изменения, които са проблемни, свързани с продължителността на валидността на типовото одобрение. Може би има известно неразбиране тук за целите. Тук не искаме да регулираме жизнения цикъл на превозните средства. Целта на тези изменения, ограничението на валидността на одобрението на типа, е, е, всичко това е насочено към, към следното. Да не се разчита на стари одобрения на типа от преди 20 години, свързани с по-хлабаво законодателство. Това е целта на тези изменения. На следващо място възниква въпроса кой какво прави. Тук се прехвърля бремето от производителите към от тези, които извършват типовото одобрение. Дали това е уместно обаче? Трябва да се запитаме. Каза се, че не трябва да има просто сляпо одобрение, но подпечатване на документи от страна на тези, които извършват типовото одобрение и ние сме за. Трябва да има, наистина да има конкретни проверки. Ние смятаме, че нашето предложение е по-добро. То може естествено да се доусъвършенства, но проекта на доклад не е достатъчно добър според нас в това отношение. На следващо място достъпа на трети страни до тестването. Обърнете внимание на следното. Тестването от трети лица не е релевантно само, що се отнася до одобрението на типа. Както предвижда проекта на доклад, ще се елиминира това тестване. Всъщност, тестването от трети страни е свързано и с други елементи на пакета, познат като RDE. То е свързано с така нареченото съобразяване с услугите. И тъй като проекта на доклад сега премахва възможността за тестване от трети лица, възниква въпроса какво ще стане с тестването, за което аз говоря, за така наречените услуги и за, за спазването на, на услугите. Следва да се отговори на тези въпроси. Готови сме да дадем допълнителна информация в случай, че я поискате. Още веднъж трябва да благодаря на докладчика за проекта на текст. Благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата на докладчика за заключителни слова. Благодаря. Радвам се, че всички ние разбираме каква е връзката между нашата задача тук и онова, което се прави в комисията ЕМИС. Смятаме, че усилията ни трябва да се допълват и е, подобни скандали да не се случват. Всички, освен това, смятаме, че трябва да се укрепи пазарния надзор. Аз съм съгласен с повечето отказаното от колегите, макар че господин Айкхаут, може би просто защото е холандец, не знаю, действа като Дон Кихот и се бори с вятърни мелници. Той говори за това дали сме за или против административната тежест. Ами, ако трябва да имам някакъв избор, аз бих бил против административното бреме. Нека да погледнем обаче измененията по същество. Нека да прочетем измененията внимателно, да ги обсъдим. Аз е, не мисля, че някой би трябвало да е за административната тежест. Няколко коментар във връзка с казаното от господин Айкхаут. Ето един пример. Вярно е, че някои органи за одобрение на типа са много малки. В някои държави членки това е така. Основната причина за това обаче е, че те извършват много малко типови одобрения. Много малко. Ясно е, че когато това е така, не можеш да имаш някакъв а, орган мастодонт. Възниква въпроса как да спрем с търсенето на най-изгодната институция или най-изгодното място. Това е общата ни цел. Аз предлагам следното. Дори да се избере съответното място, да се знае, че ще има одит от някой друг след няколко години. Аз предлагам да има друга агенция за последващи действия. Това ще означава, че ако избереш определено място, дори и да ти провърви в началото, е, няма да ти провърви, когато се прави одит след време. На следващо място. По член 6. Е, изменение 6. Коригира се оратора. Много ме критикувахте и казахте, че дистрибуторите не трябва да пречат на пускането на пазара, ако сметна, че, че съответното превозно средство не отговаря на изискванията. Аз промених този текст. Защо текстът е такъв какъвто е? Аз не искам да отслабя системата. Е, не може да се казва, че искам да отслабя е, пазарния надзор. Каква е причината? Ако ти си един дилър на автомобили, и, например, кажеш, че смяташ, че предпазния колан не отговаря на съответните изисквания и съответно не искаш да пуснеш превозното средство на пазара – Можеш ли да, да, да направиш това? Можеш ли да спреш превозното средство от това да излезе на пазара? А, няма ли да има правни затруднения тук? Не е ли по-добре да има юридическо задължение дилъра да, да трябва да натисне бутона на, на алармата? Защо да се казва, че дилъра не е правилното лице. Господин Данс е, справо говори за това кой каква отговорност носи по веригата. Напълно е възможно дилъра, онзи, който продава автомобилите, да носи основна отговорност за това какво излиза на пазара. Трябва да има правно задължение за дилърите да натискат бутона на алармата. Структурата на таксите. Господин Айхалт и комисията имаха коментари и предложения. Не казвам, че моето решение е съвършеното, но аз имам предложения и във връзка с текста на комисията. Не съм съгласен с него. Ако вържем таксите за типовото одобрение с надзора на пазара, стигаме до риска в някои държави, където няма достатъчно одобрение на типа, да няма достатъчно средства за надзор на пазара, добър надзор на пазара. Затова трябва да има друга система. Ако не се получат достатъчно средства от а, одобренията на типа, държавите членки трябва да платят. Разбирам, че държавите членки не искат да плащат, но в някои държави членки ще стане изключително трудно да се финансира надзора на пазара. Готов съм да проявя откритост, е, да обсъдим кой е правилният начин да се процедира. Ако не ви харесва моето предложение, не залагайте на предложението на комисията, защото можем да стигнем до друг проблем. Отново казвам, готов съм да проявя откритост. Ако не се лъжа, моето изменение 39 казва, че държавите членки трябва да могат да си възстановяват средства от бюджета можем да започнем идеологически дебат за, за моята позиция. Ще се удиви, ако всички кажат, нека да намалим европейския бюджет. Трябва да имаме структура на таксите, която да е такава, че да се гарантира добрия надзор на пазара. Това е основното нещо. А методологията не е чак толкова важна. И накрая, но не на последно място по значение, онова, което каза и комисията, за одобренията на типа, които да са ограничени във времето. Разбирам, че целта на комисията не е да ограничи жизнения цикъл на превозно средство, на камион – това обаче може да се превърне в една неочаквана последица. И ето защо трябва да обсъдим с колегите проблема. И искам да кажа, че аз имам тревоги тук. Дори да тръгнем по този път, дори да приемем предложението на комисията, ми се иска да приемем нещо друго, а не да има одити. С други думи, да има второ одобрение на типа, някаква агенция, която да се намесва на по-късен етап. Защото има едно нездравословно отношение между а, одобряващите типа и производителите в много държави членки. Затова трябва да се гарантира, че дори да има типово одобрение в една държава членка, дори и то да е ограничено във времето, и след 5 години да трябва да има ново, трябва да се гарантира, че не можеш да отидеш при същите хора и да създадеш същия проблем. Затова е много важно да има намеса на друга агенция за одобрение на типа. Затова си мисля, че трябва да се обмисли моето предложение. Трябва да се обмисли какво да направим, за да не приемаме е, произволни мерки във връзка с жизнения цикъл и на второ място какво да правим с типовото одобрение от страна друг орган. Достъпа до информация, интелектуална собственост, много можем да говорим по този въпрос. Нека да кажа на комисията, че нямам за цел да ограничавам това тестване от страна на трети лица, за, за което говорите. Иска ми се обаче това тестване да се назначава от някого. Не може аз или някой друг да, да, да отидем при производителя и да кажем аз искам сам да си направя тестовете, защото имам право да си правя тест какъвто сметна за добре. Не трябва да се стига до нещо подобно. Различните видове органи по надзора и така нататък трябва да могат да използват трети лица. Това е пределно и ясно. Този дебат го водим постоянно и говорим за това, че трябва да се намери точното равновесие в хода на преговорите в комисията. Отново казвам, основната ни цел е да укрепим надзора на пазара и да имаме такава структура на таксите, че да може пазарния надзор да се финансира както трябва. Благодаря. По отношение на сроковете, крайният срок за внасяне на изменения е 14 септември на обяд. Гласуването в ЕМВИ ще бъде на 7 или на 8 ноември. Гласуването в ИМКО ще бъде на 28 и 29 ноември тази година. Така приключваме работата по тази точка. Следващата ни точка е в 11 часа размяна на мнение с министъра на околната среда на Словакия, господин Ласло Шолимош. Ще направим кратка пауза до 11 часа. Uh, Уважаеми колеги, можем да започнем сега с следващата точка от нашия дневен ред обмяна на мнение с господин Лашло Солимош, министр на околната среда за словашкото председателство. Както е обичайно, започваме с а, а, представяне на приоритетите на председателството за тъй, съответните 6 месеца. След това провеждаме дебати с представителите на политическите групи по а, конкретните моменти, които е, председателството ни представя. Сега давам думата на господин министър. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията, дами и господа. За мен е удоволствие да бъда тук днес и искам да ви благодаря за възможността да представя пред приоритетите на словашкото председателство и да обменим становища и идеи с вас за това какво се случва в момента в областта на околната среда и климатичните промени. От Лисбонския договор Европейския парламент е на равна нога с съвета при приемане на голяма част от законодателство. Затова е изключително важно да има е, ефективен сътрудничество в е, законодателния процес ЦЕС. Аз е, се чувствам изключително привилегирован да работя с вас. Вие сте най, е, една от най-важните и най-влиятелни комисии в парламента. Нека да започна с следното. Първото словашко председателство се случва в момента, в който Европейския съюз се сблъсква с много предизвикателства – борбата срещу тероризма, проблеми с сигурността, миграцията, кризата с беженците и особено е, продължаващата дискусия за бъдещето на Европейския съюз. Независимо от тези предизвикателства и засилващата се несигурност, словашкото председателство смята да работи за позитивни действия и да създаваме устойчиви решения. Трябва да бъдем и още по-разбиращи, да търсиме воля за компромиси. Затова по време на нашето председателство искаме да бъдем един честен посредник с така акцент върху търсенето на резултати в области, където нашите граждани очакват това да се случи. Мисля, че е изключително важно да можем да постигнем конкретни резултати, за да може Европейския съюз да стигне по-близо до гражданите. Амбицията на словашкото председателство е да възвърне доверието на гражданите в европейския проект. Той е, е една от е, е, най-важните достижения на политическото единство в Европа. Също така сме наясно, че Европейския съюз не е идеален, но той си има своето значение и освен това няма альтернатива. Това се потвърждава от много проучвания на общественото мнение. Гражданите в по-голяма част от страните членки се чувстват, чувстват положително около своето членство в Европейския съюз и подкрепят Европейския съюз проект. Е, е, Словашката република подкрепя Европейския съюз. Той ни донесе много ползи по време на нашето 12-годишно членство. Ние станахме по-силни економически, социално и геополитически. А и околната среда е, получи огромни ползи от европейското ни законодателство – и затова сега за нас е чест и отговорност да бъдем председатели на Съюза и да допринасяме заедно с всички страни членки за развитието на европейския проект ние считаме, че ние имаме много сериозна отговорност за Европа и в тези тежки времена европейците просто очакват от институциите да дадат резултати. Затова ви е, приканвам да се присъедините към нас в опита ни да предадем е, нов тласък на Европа. Нашата амбиция е да постигнем напредък в четири основни области – първо, да направим европейската економика по-силна, да модернизираме и разширим единия пазар в областта, области като енергията и енергетиката и цифровата економика. Да работим за устойчива мигра... политика за миграция и убежище и да подкрепяме глобалните ангажименти на Европа. Това са основните теми, за които ние ще работим посредством три взаимосвързани принципа – първо, да се постигнат ясно видими резултати, да покажем на гражданите, че общите европейски проекти имат своята практическа стойност за подобряване на качеството на живота. Да преодолеем разпокъсаността, да постигнем резултати, които ще дадат възможност страните членки да се свържат по-тясно в един пазар и да сложим ударението върху гражданите, т.е. за да можем да дадем конкретни резултати, за да може Съюза да стигне по-близо до гражданите. Ние искаме да възстановим доверието на гражданите в общия европейски проект. Сега ще коментирам конкретните е, приоритети в областта на околната среда на моя роден език. Благодаря. Уважаеми господин е, председател, дами и господа, едва вчера е, в Братислава се е, състоя изключително важна среща за околната среда, за мерките за екологосъобразни политики между страните членки и представители на Европейския парламент. Така наречената зелена економика е голяма възможност за преодоляване на кризата, а също и за економии на средства. Е, участниците в конференцията в Братислава от е, предходните два дни постигнаха споразумение за широка платформа, обмениха информация и положителни примери. Въпроса за екологосъобразни е, действия в економиката занимава и политиците, и бизнеса, и местните власти, и финансовите институции, и научните страни. По време на конференцията можахме да обсъдим евентуални приходоисточници, а също и е, пречките, които ни възпрепятстват да преминем към така наречената зелена економика. Обменени бяха също и информация за много примери в Европейския съюз. Ние успяхме също да представим своите добри резултати. Дискусията потвърди решимостта да се премине към екологосъобразни е, мерки в економиката. Разполагаме с съответна статистика и за е, кръговата економика и за други теми, но е, няма много възможности да се обсъдят резултатите на тези за сега частично прилагани системи, посредством които да можем да оценим докъде сме стигнали в тези екологосъобразни мерки, а също и какви са необходимите стъпки за бъдеще. Едно от заключенията на конференцията бе е, да се започне с така наречения Братиславски процес за зелена економика, да се създават форуми за регулярен обмен на информация и за оценка на напредъка към така наречената зелена економика. Също ще се обсъждат а, а, различните програми, напредъка по различните програми Хоризонт 2020 и други. Е целта е да се създаде един форум, включително и с ОИСР. В Париж ще има среща за тази тема, после ще има и съвет по околната среда в Люксембург. Освен това, искам да предложа едно много искрено желание за сътрудничество в това отношение – Какви са приоритетите в областта на околната среда, климатичните промени и опазването на природата? По какви теми искаме да работим в близките месеци? Първо, нека да подчертая в колко добро сътрудничество работим с Нидерландия и Малта, с триото председатели – Искаме да благодарим за изключителния успех на Нидерландското председателство в това отношение. Искам да им благодаря и за сътрудничеството по време на нашето председателство. Словакия за първ път поема председателството на Европейския съюз, така че за нас това е огромна чест, но и огромен ангажимент. А и голямо предизвикателство. И, е, дами и господа, Европейският съюз в последните 40 години създаде система на много ефективни е, политики за околната среда. Система, която не съществува другаде по света. И прилагането на съответните политики определено допринесе за подобряване на здравето, благополучието, запазването на екосистемите в Европа. Но макар, че сме постигнали съвсем немалко, остават и предизвикателства, остава и още много да бъде свършено. В последната е, година се състояха две ключови срещи, според мен, е, по отношение на политиките за околна среда и климата в бъдеще. Първата бе срещата за одобряване на целите за устойчиво развитие и втората беше е, срещата в Париж. И и двата форума са от ключово значение за нашето движение по пътя към зелена и нисковъглеродна економика изчистването на економическото производство и засилване на конкурентоспособността не, изклю... не са взаимо изключващи са цели. Напротив, зелената економика означава и повече инвестиции и работни места. Цели... Така бяха формулирани и целите на конференцията в Братислава, както казах. Какви са отделните теми и приоритети на нашето председателство? Първо, климатичните промени, кръговата економика, опазването на природните ресурси и управление на водите. Що се отнася до климатичните промени, искаме да работим в рамките на Европейския съюз и възнамеряваме да е, надграждаме над споразумението, сключено в Париж от над 190 страни. Това споразумение не е края на работата ни, тя е само първата стъпка. На 27 април 2017 28 е, страни членки подписаха това, е, подписаха споразумение в Нью Йорк. Сега ние сме в процес на ратифициране и последващо прилагане. Ратифицирането на споразумението от Париж е, е не само е, в нашия дневен, на първо място в нашия дневен ред, но и е, в дневния ред на други страни. Штатите, Китай го подписаха, ратифицираха миналата седмица и означава, че то ще може да влезе в сила до края на тази година. Затова това на неофициалната среща на върха в Братислава през юли обсъдихме и въпроса за ратифицирането и постигнахме съгласие, че трябва да го направим възможно най-скоро. Като разбира се, ратифицирането трябва да бъде извършено и на ниво Европейски съюз, и на ниво отделните държави членки. на едно мнение сме, че е, е най-добре да процедираме възможно най-скоро, за да може да постигнем и е, в съвета напредък. Затова ние имаме за цел да улесним ратифицирането е, на споразумението и на европейско ниво, и в страните членки, за да може да се започне с прилагането на споразумението от Париж. Това ще и приноса на Европейския съюз – също така, ние започнахме в Словакия процеса на ратифициране и смятаме, че ще го приключим до края на тази година. Много е важно Европейския съюз да се възприема като надежден партньор, в който може да имате доверие в борбата с климатичните промени. Изпълнението на Парижкото споразумение е възможност да се работи за използване на чиста енергия и е, модерна, устойчива, нисковъглеродна економика. Е, ние трябва да изпълним своите задължения в съответствие с насоките от Европейския съюз от октомври 2014, където се залагат ангажименти за намаляване на парниковите газове с 40% до 2300 спрямо нивата от 90-та година и включително за областите извън схемата за търговия с емисии. Необходимо е да се реформира системата на Европейския съюз за търговия с емисии, за да има стимул за иновации, а и да се даде възможност да се защити европейската индустрия от изнасяне на производство извън Европа. би следвало да постигаме нашите цели, без да нарушаваме и целите за опазване на околната среда. Това е амбицията и на нашето председателство. И ще се стараем това да е и общата насока на срещата на върха в Брюксел в, тази, към края на тази година. Също има, е, се работи по предложение за е, области, които не се включват в схемата с търговия за емисии, отпадъците, сградите и селското стопанство. Е, ще разгледаме и предложението за земеползване и промяна на земеползването и горско дело с съответните ангажименти на ЕС. В предложението се залагат национални цели за страните членки по отделните е, отрасли. В срещата на върха за, по околна среда през октомври ще поставим тази тема и се надяваме да започнем и обсъждането на пътната карта. Министрите ще имат възможност да обсъдят и предложението за споделяне на усилията и включването на горското дело в ангажиментите. И тъй като климатичните промени са много важна тема, ние сме наясно с това колко е важно да има и среща на е, ръководните министри. Една, проведе се такава среща през юли, където дадохме възможност да обсъдим въпросите, свързани с климатичните промяни. Не следва да забравяме и предвидената конференция по рамковата конвенция за климатичните промени, която ще се състои в Марокко общественото мнение изключително много се интересува за това какво ще се реши там на базата на положителните резултати от Париж. Целта на нашето председателство е да постигне ангажиментите на Европейския съюз спрямо споразумението от Париж и да направим така, че то да, започ... да влезе в сила, да започнем с прилагането му, като ние ще е, осигурим с съответната подготвителна работа за вече разработване на подробностите от Парижкото споразумение. Международните преговори вече влизат в нова фаза. Европейския съюз показа, че може да работи и да приема амбициозни цели и политики. И е, ние работим за законодателство за след 2020 година. Надяваме се, че ще дадем достатъчно подтик на е, страните членки да. Е, работят за одобряване на споразумението от е, Париж. Също така подкрепяме и високите амбиции от протокола от Монреал и други за по-ефективни политики за борба с климатичните промени, свързани и с възможността да се постига устойчив растеж. Разчитаме на вашата подкрепа да поддържаме е, комуникации помежду си и контакти. Необходимо е да се работи за постигане на едно е, глобално споразумение за намаляване на флоридите и тук стигам до една следваща тема която е от е, ключово значение за нашата обща работа и това е кръговата економика. Амбицията на нашето председателство е да постигнем напредък с пакета от законодателни предложения за отпадъците е, на е, съвета по околна среда. Темата кръгова економика далеч не е изолирана сама за себе си. Напротив, тя дава огромна възможност за преустройване на економиката в посока на екологосъобразност. И това преустройство на економиката ще изисква много дългосрочни ангажименти от всички отрасли и всички нива на управление в страните членки зелената економика има потенциала да помогне на Европейския съюз да преодолее кризата и да се превърне в реално глобален водещ в тази област, където да могат да съществуват в единство социалното, економическо развитие и опазването на околната среда. Разчитаме на сътрудничество, между економиката, селското стопанство, развитието на земеделските райони, научните среди и така нататък. Подобно сътрудничество е необходимо, за да има едно широко политическо съгласие за ефективно използване на природните ресурси и опазване на климата за бъдещето на нашите деца. Тук се поставя и въпроса за биоразнообразието, биоразнообразие с цели, до, които да бъдат постигнати до 2030 година. Комисията скоро ще излезе с резултати от оценката за това доколко ефективни са инструментите за опазване на околната среда и биоразнообразието. Става дума за оценката на директивите за защита на птиците и други. Оценката на тези директиви ще се отражи на бъдещата работа за опазване на биоразнообразието, защото на базата на тази оценка ще сме в състояние по-добре да оценим какво е постигнато и какво остава да бъде направено. В такъв смисъл ви приканвам да погледне, да посетите една изложба в Словакия. Тя се откри в Брюксел, извинете, в Берлемон. Тя ще бъде открита заедно с комисар Шефчович. И накрая интегрираното управление на водите, свързано с климатичните промени. Слагаме акцент на тази тема, защото все повече ставаме свидетели и на наводнение, и на липс на вода. Търсиме ефективни инструменти за интегриране на управлението на водите на всички нива. Темата е изключително важна и е свързана с опазването на водоисточниците в Европа, което е основна тема от 2012. Тази тема се постави също на неофициалната среща на министрите през юли в Братислава. Там присъства и заместник-председателя на вашата комисия. Бихме искали да се възползваме от резултатите от конференцията в заключенията на съвета, които ще представляват и основата на бъдеща политика за водите в Европейския съюз. Това са нашите основни приоритети, но ние също така ще продължим да работим и по дейности, които вече са започнати. Например, свързани с химическите вещества. Там очакваме да се ратифицира съответните споразумения за живака. конвен... съответната конвенция ще влезе в сила през 2017 година. Приветствам напредъка постигнат от съвета. Така че е, председателството има една много солидна основа да започне преговори с Европейския парламент и се надяваме, че ще можем да постигнем споразумение още на първо четене към края на тази година. Е, приемането на Регламента е важна стъпка и е предпоставка за ратифициране на конвенцията от страна на Европейския съюз. За това трябва да се стремим да постигнем максимално бързо съгласие с законодателя и да решим какво да остане в текста и какво да бъде премахнато. Също така сме готови да си сътрудничим с Европейския парламент за решаване на проблемните моменти е, в предложението Евро 5-6, защото е, там е, също може да се работи за постигането на ниски емисии от пътния транспорт. Ние участваме и в международни преговори е, една от тях е, бяха дискусиите за климатичните промени. Също така е, провеждаме важни срещи, свързани с веществата, увреждащи озоновия слой. Една такава среща ще се проведе през октомври в Руанда. Там ще се изготви изменение към протокола от Монреал. Тоест, е, нашата половин година на председателството ще изобилства и от форуми на световно ниво. И Словашкото председателство ще направи така, че Европейския съюз е, и страните членки да бъдат ефективно представени на тези форуми. Ние сме запознати с вашата работа за стратегическите цели по СИТЕС – Председателството също ще се стреми да постигнем напредък на конференцията на страните по Конвенцията за биоразнообразие през декември 2016. Искаме да включим съображенията за биоразнообразие в различни сектори е, – рибарство, туризъм, горско дело и така нататък през октомври ще има друг международен форум на, мини... на ниво министри с нашите партньори от източното партньорство. За нас е изключително важно да си сътрудничим с тях и да можем да споделим опит за... от нашето изпълнение на законодателството за околна среда. Така че, както виждате, в никакъв случай не са ниски амбициите ни. А, напротив, председателството ще бъде много ангажирано. И ако ми позволите, искам да изкажа нашето искрено желание да сътрудничим с вас по темите за околната среда, за да можем да постигаме напредък не само по политиките за околна среда, за климатични промени, но и общо за това да допринасяме полза за европейските граждани. Две трети от европейските граждани считат, че Брюксел трябва да върши повече по отношение на опазване на околната среда и аз вярвам, че с общи усилия ние ще можем да разработим политики, които ще бъдат е, от полза е, и за гражданите, и за една е, здрава околна среда в Европа. Благодаря ви и очаквам да си сътрудничим добре. Благодаря ви за извънредно подробното ви изказване. Преди да започнем с въпросите на представителите на политическите групи и другите колеги, от парламента. Искам само да напомня, е, че днес сутринта приехме позицията на комисията ЕНВИ за ратифицирането на споразумението от Париж. Европейският парламент силно подкрепя бързата ратификация от страна на Европейския съюз, която ще позволи той да се превърне в страна по конвенцията от самото начало. Съветът ще вземе решение също за ускоряване на процедурата за ратификация, така че Европейският съюз да бъде пълноправен участник на всичко, което става на международната сцена. Това е негова позиция, която бе взета след срещата в Китай. Благодаря. Първият представител на НП. Благодаря. Споменахте ратифицирането на Парижкото споразумение. Е, искам да подчертая, че вие, господин председател, трябва да направите максималното, за да можем да се присъединим. Ако Китай и Съединените щати ратифицират, не трябва на нас този процес да отнема месеци. Благодаря на господин министър, който е представител и на председателството за неговото изложение и за волята, която заяви. Приветствам последното това, това, което казахте най-накрая. Очакваме Европейският съюз да постигне повече в областта на околната среда. Всъщност, е, въпросите на околната среда не могат да бъдат правилно решени само от държавите членки, особено на фона на промените в е, климата. Вие казахте, че желаете политиката ви в областта на промените на климата да бъдат е, амбициозни. Е, Европейският парламент и нашата политическа партия силно подкрепя безплатно да, увеличаването, използването на безплатни сертификати в търговията с емисии. Трябва предприятията да ползват повече такива сертификати. Ако парламентът, както се надявам, приеме такава позиция, бих искал да вярвам, че съветът ще реагира своевременно и ще приеме своята позиция на време. Да, трябва да бъдем амбициозни, обаче и задълженията на държавите по Париж, страни по Парижкото споразумение може би не са достатъчни за постигане на целите. Ние в НП смятаме, че заедно с Китай и с Съединените щати трябва да преодолеем празнотите. Нуждаем се от общ подход с другите участници в тези процеси. Не можем да действаме сами. Ако успеете да стигнете до такъв общ подход, до споразумение за такъв подход в Маракеш, това би било прекрасно. Можете да започнете работа по този план още от сега. По отношение на въздушния трафик, в Монтреал след няколко дни ще се вземе решение за специфичен механизъм. Тук обаче разочарованието след решението от миналите години е огромно. Всички колеги от различните политически групи са на мнение, че предложенията няма да бъдат в полза на климата. Всъщност, Не бива да отлагаме предприемането на спешните сега действия до 2020 година. Нуждаем се от неотложна работа за защита на климата. В Монтрео Европейският съюз е, трябва ясно да каже, че ако нещата останат по-старому, ще продължим нашата работа в областта на законодателството. Не можете да предприемате строги мерки за стоманата, а да не предприемате строги мерки и да позволите да правят каквото си искат операторите в въздушния транспорт. 2027 година е неудачен срок. Ако такъв остане срокът, в Монтрео трябва малко да преосмислим позицията си. Онези, които представляват Европейския съюз, трябва много ясно да заявят всичко това. Не можем да приемаме такъв резултат, при който на международно ниво нищо не се прави, а ние в Европейския съюз просто се отказваме да законодателстваме. Благодаря. Господин Лизе, господин Гроте. Да, благодаря господин министър. Госп... Програмата на словашкото председателство във връзка с околната среда и климата е много впечатляваща. Вие резюмирахте приоритетите си. Искам да ви благодаря за това, но и да ви задам някои въпроси. Европейският съюз изостава в ратифицирането на Парижкото споразумение. Като казвам Европейски съюз, е една голяма част от държавите членки, включително вашата Словакия, изостават с ратификацията на това споразумение от Париж. Според мен сега е необходимо и това ще бъде в центъра на вниманието на групата на социалистите и демократите – в Европейския парламент, е, да се мине от хубавите думи към действията. Това трябва да стане през идните седмици и месеци. Не може до безкрайност да се приказват хубави думи, а след това е, заради различни а, е, едни или други интереси да се намират вратички, през които да се минава, за да не се изпълняват ангажиментите. Мисля, че в този процес на ратификация предстоящата среща номер 22 на страните в Маракеш ще бъде решаваща. Необходимо е да се изпълнят ангажиментите по отношение на парниковите газове вървим в тази посока. Ратификацията от страна на Китай го показва. Миналия уикенд и Съединените щати ратифицираха във връзка с срещата на Г-20. Тук сме стигнали до ниво 38%, но още много страни очакваме за да ратифицират и да могат да бъдат намалени с 55% световните емисии на парникови газове. Тези ратифицирали до сега отговарят само за 39% от газовете, а трябва да стигнем до намаление с 55%. Моля да кажете каква е вашата позиция. Дали ще може при вашето председателство от тук до ноември месец датата или месеца, в който ще се проведе КОП-22 в Маракеш, да бъдем свидетели на официално ратифициране от страна на Европейския съюз, преди все още всички държави членки да са ратифицирали Парижкото споразумение. Доналд Туск и председателя на Френската република Франсуа Оланд е, на 31 август водиха разговори в Париж и е, това е споменато по време на този разговор. Както каза председателят нашата комисия Лавия, това е политическа цел, която сега изглежда все по-неотложна. Искам набързо да се спра и на още три теми. Разхищението на храни. Според мен това е и очевидно липсващо звено от пакета за кръговата економика. Има предложения, направени от наша страна, за намаляване поне с 50% на тези разхищения до 2030 година, мисля, че вие би трябвало да е, изясните своето предложение и да превърнете разхищението на храни също в приоритет. Също така Европейският съюз би трябвало да направи категорични предложения във връзка с предстоящата среща в Маракеш за премахване на субсидиите на добивната индустрия. Мисля, че и това е политическа цел, която трябва да си поставим като Европейски съюз на масата. По повод на вашето председателство, бихте могли също да интензифицирате усилията за ограничаване на парниковите газове, които са резултат от дейността на транспортния сектор и да потвърдите и е, ревизирате целите за 2020 и 2030 година в тази връзка. Това са целите, които групата на социалистите и демократите ще защитават, ще отстояват и се надяваме, че ще имаме подходяща налог в лицето на вашето председателство. Е, е, Благодаря. Искам да приветствам топло министра на околната среда. Ще се спра на някои от приоритетите, които споменахте в своето изложение. Поставих този въпрос по време на дебата с вашия министр-председател и вие отразихте темата в изказването си. През последните няколко седмици, след референдума в Великобритания, се наслушахме на анализи – но има една водеща нишка. Европейският съюз наистина трябва да си върне доверието на гражданите. Мисля, че тук добрите резултати много ще помогнат. Аз съм докладчик по биоразнообразието в Европейския парламент. Бях съвсем доскоро. И искам да ви дам тук едно предложение. Трябва да работите за запазване на директивите за природата и за тяхното правилно изпълнение. Те са много добро средство за постигане на целите ни. Приемането на тези директиви бе подкрепено от огромно мнозинство в този парламент и от поне 15 държави членки. 500 хиляди граждани Тоест, половин милион граждани на Европейския съюз са участвали в кампании за опазване на природата, когато се приемаха тези директиви. Това задължава да не ги разочароваме. Превърнете в своя задача да спасите тези директиви. Нуждаем се от вашата помощ. Аз получих неодавна отговор на въпросите си от комисаря Вела – и като че ли комисията по тези директиви отлага решенията си? Често пъти отговорите, които получавам, са дори обтекаеми. През есента на 2016 година би трябвало да се гарантира, защото комисията да се заеме с разглеждане на по-нататъчни мерки във връзка с тези директиви и правилата на комисията трябва правилно да се прилагат навсякъде в Европейския съюз. Мисля, че чакахме достатъчно дълго. Поради което тук очаквам вашата помощ за действието на тези директиви. Искам да знам в какво практически ще се изразява тази помощ? В увода си казахте, че бихте желали да работите за зелена економика. Това е много важно. Необходимо е да се търсят начини за подобряване състоянието на околната среда и на економиката. Важно е да защитаваме не само своята економика, но и своя природен капитал, тъй като всички зависим в огромна степен от услугите, които ни оказват екосистемите. Чрез директивите за опазване на природата можем да постигнем именно това. Не губете време можете да разчитате на нашата подкрепа. Благодаря, господин Гербранди. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Шолимош, за това, че сте тук и за това, че произнесохте толкова убедително встъпително слово. Вие споменахте, че по-рано през седмицата е имало конференция за преход към зелена економика в Братислава. Аз имах удоволствието и честа да присъствам на тази конференция и ви благодаря за нейното организиране. Едно от основните заключения на мнозина участници бе, че преходът към зелена економика е неизбежен. Той ще бъде факт. И второ, това може да се окаже решението за не особено добре функциониращата европейска економика. Бих е, казал, това ще е магическата тинктура, която ще ни помогне да съживим европейското стопанство. Е, с нощи, докато летях към Амстердам, си мислех за тази магическа тинктура. И откъде знам е, този израз? Ами от комиксите за Астерикс. Е, Селото на Астерикс успява да устои на нападенията на Римската империя заради магическата тинктура, която пият всички. Ние искаме обаче с тази магическа тинктура, с която разполагаме, да поканим и другите да я опитат. Но останалите, министрите на финансите, министрите, министр-председателите не вярват в нашата магическа тинктура. Те смятат дори, че ще се опитаме да я отровим. Ако продължават да са на такова мнение, никога нищо няма да постигнем. Какво ще направите, за да убедите колегите си, тези министри, които споменах, че ние имаме магическа тинктура, че Преходът към зелената економика е най-важното не само за спасяване на планетата, но и за спасяване на нашата европейска економика. Че в момента не използваме тази тинктура е ясно. Погледнете е, съпротивата срещу е, премахването на е, използването на вредните е, вещества. Е, Полша е, буквално е, блокира ратифицирането на Парижкото споразумение, като иска повече субсидии за въгледобива си. Е, държавите членки се опитват да се отърсят от задължения. Ужасно е споразумението по директивата за НЕК. Трагедията с дизеловите автомобили. Списъкът е огромен – моля да ни кажете как чрез вашата работа в идните седмици ще гарантирате резултатите от тази извънредно хубава конференция в Братислава да бъдат превърнати в дела. Благодаря, господин Ейкхаут. Благодаря, благодаря, господин министре, за това, че разяснихте Какви са приоритетите ви за тази половин година? Е, втората половина на годината в Европейския съюз винаги е по-кратка, но е, явно вашият период ще е много интересен. Това, което казвате, разбира се, звучи прекрасно, но е, реалният пробен камък е това, което ще направим. Хубаво е да се говори, но е още по-хубаво и да се действа. Първото, разбира се, на което ще се спра, е ратифицирането на Парижкото споразумение. Неколци на колеги говориха за това, но нека бъдем по-конкретни. Днес, като парламент, в комисията по околна среда, приехме своята позиция и вероятно въпросът ще може да влезе на пленарно заседание в Страсбург следващата седмица. Само, че това зависи от вас в съвета и вие не трябва да вземете решение с единодушие. Настоявам да притиснете министрите да вземат решение с квалифицирано мнозинство, за да може следващата седмица да ратифицираме споразумението и Европейският съюз да не изпадне от борда. В противен случай Споразумението може да влезе в сила през октомври без Европейския съюз. Това е нещо, което не трябва да допускаме и вие държите ключа към неговото предотвратяване. Само, че за тази цел не трябва да се придържате към вашето собствено правило, изработено от самите вас за единодушие и да чакате всички 28 да ратифицират, а да притиснете съвета да ратифицира с квалифицирано мнозинство. Въпросът е дали искате да го направите и това е конкретен въпрос, който изисква конкретен, а не общ отговор. Значи, той ще е едно доказателство, че и правим нещо, а не само говорим. Също, не искам да се солидаризирам с групата на ЕНП, обаче ЕНП казаха Промените в климата са много а, а, важни и искаме да ратифицираме, след което а, на следващо място казват а, дайте свободни квоти на промишлеността. Аз се чудя как могат двете неща да бъдат сложени в едно изречение. Не, ако искате да постигнете нещо за промените в климата, не трябва да давате повече разрешения на промишлеността да замърсява още повече. Един от проблемите в системата за търговия с емисии е, е, че трябва да се ограничи замърсяването, а не да се разширява. Но ратифицирането на споразумението поне е общ пункт между нас, СНП, и това е добра начална точка. Всички знаем, че това, което Европа предлага сега, не е достатъчно. Дори говорим за ограничаване на промяната в климата до градуса и половина. Следователно Европа трябва да направи повече. Какви са конкретните ви планове за дебатите в съвета? Европа да направи нещо повече, да бъде по-амбициозна до 2018, отколкото сега се предвижда. Това също е конкретен въпрос. Конкретен въпрос, последен и тук искам да изразя позиция подобна тази на Петър Лиза, както обикновено, за срещата на ИКАО. Това е среща посветена на промените в климата в резултат на авиацията. Ако трябва да бъда а, честен, вярвам повече на вас, като министър на околната среда, отколкото на министрите на транспорта. Не оставяйте инициативата на тях. Поне това ви моля. Благодаря. Предлагам да продължим с въпросите от колегите и след това да дадем възможност на министъра да отговори на всички въпроси, тъй като има дълъг списък с желаящи да се изкажат, а пък нямаме кой знае колко време. Продължаваме с Елизабет Кьостенге. Благодаря, господин председател, господин министър, благодаря за това, че сте тук да ни разкажете за вашите приоритети. Имам един много конкретен въпрос относно кръговата економика. Много работим по този въпрос, работим по изменения, работим за възможността наистина да се постигне в Европа някаква устойчивост предложението на комисията има критерии за домакинските отпадъци. Искам да разбера какво смятате вие по този въпрос. До каква степен сте готов да приемете съществени разлики между публичния и частния сектор? На следващо място. Прахосването на храни планираме доклад по собствена инициатива по тази тема в Европейския парламент. Мисля, че тази тема е много важна част от кръговата економика. С нея са свързани много възможности. Какво смятате, например, за системата, която евентуално може да се разгърне в Франкфурт? някои дружества са готови да поемат някои задължения. Готов ли сте да работите за нещо подобно на европейско ниво? Или ако трябва да се изразя по друг начин, какво смятате за една евентуална мрежа за разпределение? На трето място пак във връзка с кръговата економика. Струва ми се, че залагаме на а, сметищата. Аз искам да разбера, вие не сте ли случайно за забраната на, на сметищата? Или за премахването им постепенно? Благодаря. Следващия оратор. Благодаря много, господин министр, за това, че дойдохте. Поздравления за вашата работа. В своето уводно слово споменахте много интересни неща, екологични политики и намерения. Господин Парньо пък очерта нашите приоритети на нашата група. Искам да спомена нещо, което не е споменавано, тъй като нямаме кой знае колко време. В началото справо почертахте колко е сложно положението в Съюза в момента. Говорихте за мигрантската криза, говорихте за проблемите с сигурността, споменахте и нещо съществено. Съществено за много хора, след които съм и аз. Начина по който Европейския съюз като че ли се спотайва и си мълчи. Ако Искаме наистина да подсилим своята репутация, трябва да поработим за конкретни резултати. И вие казахте нещо подобно. Затова нека да направя едно предложение във връзка с пакета за кръговата економика. Аз не познавам комиксите за Астерикс. Не знам дали става дума за вълшебна тинктура или не. Това обаче е пакет, който е хоризонтален по своя характер. В него има иновации, технологии. Той може да даде тласък на инвестициите. Въобще може да подобри много неща. Той е изключително важен и за устойчивото развитие, развитието като цяло. Вижте колко много различни аспекти има тук. Ако погледнем предложението, добре е да се споменат някои конкретни неща, но най-важното е да насочим своите усилия към постигането на конкретни резултати. Парламента полага страшно много усилия в тази връзка. Много работим по това досие неправителствените организации, гражданите очакват е, резултати от нас и то скоро. Затова питам ви конкретно, какво планирате за да се предприемат конкретни стъпки в тази посока и кога съвета ще предприеме стъпки за тристранни диалози по този въпрос? Благодаря. Господин Барт Стас. Ik was, eh, ik was nog aan het luisteren naar de vertaling uit het... Eh, Слушах превода и затова малко закъснях. Добре дошъл, господин министър. Ще говоря за веществата, които нарушават е, дейността на различните хормони. Знаем какви проблеми има в тази връзка, какви затруднения. Тези вещества могат да причинят безплодие, рак и така нататък. Знаете, че комисията трябваше да предложи конкретно предложение през 2013 година. Това не се случи. Имаше инициатива на Швеция, подкрепена от съвета и от парламента до известна степен. Ам за някои конкретни критерии. Предложението обаче създава проблеми. Критериите са толкова строги, че нито едно вещество няма да се признае като вещество, нарушаващо функциите на ендокринната система. И на второ място има и друг проблем. Комисията е малко прекрачила правомощията, които има в тази област. Много от тези предложения, голяма част от тях следва да бъдат пренаписани. В крайна сметка беше потвърдено, че комисията е прехвърляла своите правомощия. Значи, виждате, имаме два проблема. Единият е свързан с съдържанието и другия е свързан с институционалната рамка. Затова ви питам следното. През октомври съвета ще обсъди този проблем – на съвета на министрите. Какво ще направите вие като председател, за да откликнете на този и на всички проблеми, които очертах? Благодаря. Господин Ясен Коселимович, благодаря. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук. Благодаря, че можем да задаваме въпроси. Имам три въпроса. Първо, вашите амбиции относно кръговата економика – и най-вече преразглеждането на директивата за отпадъците. Смятате ли и как смятате да приключите преговорите, така че това да стане своевременно? На второ място, енергийната политика на вашата собствена държава. Според доклад на вашата собствена институция, вашата енергийна зависимост е малко по-висока от средното за Европейския съюз. Това не е чак толкова опасно, но когато става въпрос за зависимостта ви от газ и петрол. Вие сте много зависими от Русия и имате дългосрочни договори за доставка с Русия. Те неотдавна бяха подновени за 15 години. Русия чрез компанията Атомстрой Експорт участва в изграждането на АЕЦ в Словакия. Те имат договор още от 2009 година. Искам да ви попитам в тази връзка какво Словакия възнамерява да направи, за да намали своята енергийна зависимост от Русия. Знам, че има известни стъпки в това отношение, свързвате се с френски дружества за газ и така нататък. Мисля, че е изключително важно да се намали вашата зависимост от Русия за това какви стъпки ще предприемете, за да се намали тази зависимост. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор господин Карлош Зориньо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Прочетох вашата програма, отделих и голямо внимание. Очертавате вашите приоритети в сферата на екологията и енергетиката. Проявих особен интерес към вашата готовност да работите по темата ядрена сигурност. Знаете, че проблемите в тази връзка в Европа са много сериозни. Държавите членки сега транспонират директивата, позната като Евратом. Има обаче много АЕЦ, които работят и вече са прехвърлили значително жизнения си цикъл. Комисията каза, че ще се инвестират 250 милиарда в ядрена сигурност до 2025 година. Не е ясно обаче откъде ще дойдат тези пари. Тези пари не са налични нито в държавите членки, нито в общностния бюджет, затова искам да ви попитам какво ще направите по въпроса за ядрената сигурност. Какви конкретни стъпки ще предприемете? Аз съм португалец. 100 км на 100 км от границата между Португалия и Испания има много важна АЕЦ. Други такива важни АЕЦ има и в много други части на Европа. Какво да кажем за тях? Следващия оратор. Благодаря, господин председател, уважаеми господин министр. Добре е дошъл в една от най-трудните комисии. Виждате колко работа имаме. Виждате колко колеги проявяват интерес към проблемите на околната среда в държавите членки. Искам да ви попитам нещо конкретно. Много въпроси вече ви бяха зададени. Питам за автомобилната индустрия. Европейския парламент работи по въпроса за екологизацията на автомобилната индустрия. Знаете за скандалите с вредните емисии. Тази тема е изключително важна за Словакия. Екологизацията на сектора изисква комплексен подход. Не би следвало да се говори само за намаляването на емисиите. Какво имам предвид? Трябва да се намали използването на тежки метали, като ловото, например. По-настоящем има дерогации, според които може да се използва олово в акумулаторите и в батериите. Тези дерогации трябва да се преразгледат до края на годината. Искам да ви попитам, господин министър, какво точно ще предприемете по този въпрос? Ще подкрепите ли дерогацията за оловото? Благодаря, господин Линц. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, два много кратки въпроса. Първия е свързан с казаното от господин Демесмакер, директивата за защитата на природата. Тук в парламента сме много разочаровани от предишното председателство, което не постигна напредък. Затова искам да ви попитам какво ще направите вие в тази връзка. Ще организирате ли конференция такава каквато беше предвидено да има през е, юни какво ще направите по отношение на комисията и нейните действия по отношение на тази директива защита на, на природната среда. На следващо място, конвенцията, позната като ЦИТЕС за международната търговия а, с а, застрашени видове от флората и фауната. Струва ми се, че в съвета има желание за ново законодателство, подобно на така наречения Lazy Act в САЩ. Какво смятате вие да направите като председатели и въобще какво ще се случи в съвета? Благодаря, казва председателя. Мисля, че колегите нямат други въпроси. Давам ви думата, господин министър. Е, Дякувам пекни за само време за всички. Благодаря. Искам да благодаря за всички въпроси. Съвсем не бяха малко. Ще се опитам да отговоря. Не знам дали ще успея да отговоря конкретно на уважаемите депутати, защото част от въпросите се покриваха и ще се опитам да обобщя. Мнозина от вас зададоха въпроса за така най-навременните действия, които коментираме, именно ратифицирането на споразумението от Париж. Е, това, тази ратификация от страна на ЕС ще е ключова стъпка за влизането в сила на това споразумение и прилагането му. Съвета има предложение е, е, за ратифициране. Излезе с него на 10 юни. Започнахме работа. Напълно сме наясно колко е важен този въпрос и в международен план. За това аз с своя екип възнамерявам да работим за приключване на процеса на ратифициране възможно най-скоро. Ние в качеството си на председател можем да свършиме максималното за ратифициране на споразумението на ниво Европейски съюз. Но 28-те страни членки имат своите вътрешни процедури за ратифициране, които ние не можем да повлияем. В моята страна процеса приду, така, приема инерция. Смятаме, че възможно най-скоро ще го ратифицираме. и се надяваме, че на ниво ЕС ще ратифицираме споразумението в рамките на нашето председателство. Очаквам сътрудничество с Европейския парламент по тази тема. Знам, че днес сте гласували, знам, че парламентът е готов за ратифицирането. И мога да ви уверя, че и председателството приема тази задача изключително сериозно. Именно в резултат на вашето гласуване изместихме заседанието на съвета. Ще има и среща на ниво Корепер, за да постигнем съгласие и да приключим с процедурата по ратифициране в съвета. Тоест и аз и председателството ще направим всичко в нашите възможности да бъде ратифицирано споразумението. Не следва да се бавим, защото е, ролята на Европейския съюз е изключително важна. Не можем да губим позиции. Тоест, това е нашия приоритет номер едно ратифицирането на споразумението от Париж. Отново мога да ви уверя, че от страна на съвета ще свършим максималното. Следващият въпрос. Разбира се, всяко предложение, което идва от Европейския парламент, е от изключително значение и за словашкото председателство, и за съвета, включително за увеличените квоти, за застрашените сектори и за опасността от изнасяне на производство извън Европа. Занимаваме се с тези въпроси. Що се отнася до протокола от Монреал, не знам кой зададе въпроса и за ИКАО, мисля, че господин Лизе, ние постигнахме историческо споразумение на КОП-21 в Париж. И трябва много сериозни усилия за преговорите с ИКАО за да можем да постигнем общата цел на Европейския съюз преди е, Генералната асамблея. Министерството на транспорта на Словакия се занимава с е, тази дейност и се опитваме да постигнем общите цели. Тук от една страна става дума за транспоно. Тематиката е и от ресора на Министерството на околната среда, така че ние също ще работим за подсилване на този аспект. A potravinový, áno, нови отпад. Tak мусим... Зададени бяха въпроси за кръговата економика и за разхищаването на храни. Действително, неразхищаването на храни е основен елемент от кръговата економика. Имаме желание да се намали разхищението на храна до 2300 с 50%, включително имаме и целта за устойчиво развитие. Та, целите са формулирани. Въпросът е как да се работи е, по тях. В момента се изготвя план и методология, план за действие за кръговата економика. Комисията излиза с съответни е, предложения и ще работим с страните членки, за да видим как точно да процедираме. Господин, господин Гербранди зададе въпрос за зелена економика, така да се каже, какво трябва да се направи. Много голяма стъпка е направена в това отношение от нашето председателство в е, Братислава. Организирахме конференция по тази тема и тя може да постави началото на един е, път, по който да поемем защото на конференцията стана ясно, че всъщност друг път няма. Ние трябва да поставим цели, които ще ни придвижат в посока на постигане на зелена економика и ако не възприемем сериозно тези е, предизвикателства и продължим да живеем по начина, по който го правим, ще ни трябват още 4, 5, 6 планети, за да можем да оцелеем. След е, проведената конференция искаме да дадем начало на един процес, е, процес, който сам по себе си ще е дълъг – институциите трябва да намерят начин да си сътрудничат, да се установи сътрудничество и между частния и публичния сектор, да бъдат ангажирани местните власти и националните такива. Тоест, подобни трансформации не се случват от днес за утре. Изключително важно е да съществуват платформи, така, такива, каквито, примерно, проведената конференция за обмяна на информация, за обмяна на примери и добри практики. Зелената економика си има своите чисто економически предимства, както каза и господин Гербранди, може би се счита, че тя не е толкова ефективна, но наша задача е да убедим е, обществото, гражданите и индустрията, че друга альтернатива за бъдеща нямаме. После веществата, обрежащи ендокринната система, жлезите с вътрешна секреция, е, бе зададен въпрос. Действително тези е, вещества се отразяват на здравето и на възрастни, и на деца. И опазването на околната среда и на здравето на хората от въздействието на подобни вещества е основен приоритет в нашето председателство – в седма рамкова програма, приета през 2013 защита от вещества, нарушаващи жазите с вътрешна секреция, се включва в общите действия. Комисията прие предложения с съответни е, критерии. Сега те се обсъждат в съвета. Знам, че и парламента ги обсъжда. Дискусиите ще минат по процедурата на комитологията и съвета ще използва своето право да оцени предложението във възможно най-кратък срок. Имаше въпрос за биоразнообразието и, съ, и съответните директиви. Напълно съм съгласен с господин Демес Макер. Надявам се, че произнасям време, името ви правилно. Изключително важно е да сложим акцент върху прилагането на вече действащото законодателство – това показват и извършените одити и средносрочните проверки и формулираната стратегия до 2020. Има формулирани цели до 2012, но не се отличаваме много в постигането им. Затова трябва да обърнем внимание в, това, в тази посока – ако се спазва законодателството такова каквото е, целите ще бъдат постигнати. Комисията ще публикува съответната оценка. Обмисляхме също дали да не организираме конференция за биотоксични вещества zorganizovali te konferencije dopomože k tomu, aby, aby sa zverej... извинете, да организираме конференция за, по директивата за биотопи и птиците. И очакваме публикуване на резултатите от доклад на комисията. срещата в е, Йоханесбург е, по темата незаконна търговия с е, диви животни. Това е много наболяла тема. Съществува една доста развита търговия, която е свързана и с много голями доходи. Става дума за конвенцията СИТЕС тази търговия е свързана и с организираната престъпност, трябва да се приемат сериозни мерки. През ноември 2016 в Братислава ще се състои международна конференция на съответните международни органи, които работят по борбата с подобни престъпления. И се надяваме, че на тази среща ще бъдат прияти мерки за подобряване на положението и за е, справяне с проблемите с търговията с страшени видове. Определено оценявам е, колко важно е да има по-добро сътрудничество между институциите. Сега изготвяме обща позиция на Европейския съюз за тази среща, 17-та среща на страните по конвенцията СИТЕС. Смятаме, че това ще е една от най-важните теми. Също така много важно е да се подобри прозрачността и осведомеността за споразуменията по СИТЕС, а също така и да се формулират процедури, е, по които Европейския съюз да се изпълнява задълженията като страна, страна по конвенцията. Надяваме се, че е, съвета ще приеме позиция за срещата в Йоханесбург После господин Екхалт за ратифицирането на споразумението от Париж. Това, което ние искаме да направим, е да стигнем до консенсус. Може би е преждевременно да се спекулира дали това ще бъде постигнато и точно по какъв начин ще приключи процесът на ратифициране. Но Искаме да говорим на политическо ниво, така че да постигнем консенсус. Това е приоритетът ни. Чрез разговори на политическо ниво да постигнем консенсус и за това ще работим. Лично вярвам, че всички носим отговорност. Всички държави членки носят отговорност. и проявяват чувство за отговорност, което ще ни позволи да постигнем компромис и да ратифицираме чрез консенсус. за Госпожо Бенюва, благодаря за въпроса ви за автомобилостроенето. Това е много важен отрасъл, не само за Вишеградската четворка, но и за целия Европейски съюз. Тяжкия приемисто, един най хутницки, строярски, а тяжобни приемисто. Освен това с автомобилостроенето са свързани и други важни отрасли – металургия, машиностроене. Между всички тези отрасли трябва да има сътрудничество. В момента автомобилостроенето е ориентирано Ориентацията е преди всичко към намаляване на емисиите, разработване на електромобили или на автомобили, които използват водородно гориво. Вашият въпрос беше за акумулаторите и батериите, които съдържат олово. Комисията все още извършва оценката си по този въпрос. Периодично има доклади и на тази основа комисията би трябвало да направи предложение. Ако проектът с тези предложения бъде внесен при словашкото председателство, ние ще подкрепим премахването на изключението за улово в акумулаторите. Друг въпрос бе свързан с пакета за отпадъците. Според мен е положително това, че комисията отчита различаващите се условия в държавите членки. Същевременно обаче трябва да се стремим към обща цел за Европейския съюз. Мисля, че това е правилният подход. Такъв трябва да е подходът ни и към сметищата. В Словакия ние се опитваме да постигнем по-добри резултати при разделянето на отпадъци, разделното им събиране и рециклиране. Мисля, че всички държави членки на Европейския съюз би следвало да предприемат такива мерки на национално равнище, тъй като така се прави повече за кръговата економика и се улеснява преходът ни към зелена економика. Валичка, tak rada intenzívne pracuje už od začiatku roka. По отношение на законодателния пакет, съветът работи върху пакетите за 2016 година. Още холандското председателство ги изведе начално място и ние продължаваме по техните стъпки. Бихме желали да постигнем напредък в преговорите, така че след гласуването в Европейския парламент. Своевременно да приемем актовете. Но във всички случаи мисля, че самото приемане ще бъде задача на следващото председателство. Благодаря ви сърдечно. Мисля, че отговорих на всички ваши въпроси. Може би съм пропуснал някои детайли, но благодаря за въпросите ви, както и за вашето търпение. Председателят, благодаря. Заедно с колегите изслушахме много внимателно отговора ви за ратифицирането на Парижското споразумение. Както знаете, след проведеното гласуване в нашата комисия очакваме позицията на съвета. Припомням ви, че следващата седмица парламентът провежда пленарна сесия. Ако до началото на пленарната сесия успеете да постигнете консенсус в съвета, ние ще можем още следващата седмица да гласуваме за ратифицирането и ще бъдем своевременно подготвени за Маракеш. В противен случай ще отидем на пленарно през октомври и рискуваме да закъснеем. Защото за да можем да бъдем взети предвид като ратифицирала страна по споразумението, трябва да ратифицираме един месец преди Маракеш. Благодаря. Ще се видим на следващото заседание.